то това заявление ще бъде е, оценено от компетентната комисия. На 9 септември 2013 година ви казах, че госпожа Албертини е подала заявление за запазване на нейния парламентарен имунитет. Това заявление бе прегледано от правната комисия. Правната комисия заседава на 14 октомври 2013 година, на 5 ноември 2013 година и на 10 февруари 2014 година имаше също заседание. На 11 февруари е, правната комисия излезе с решение имунитетът на госпожа Албертини да не бъде защитен защото няма нужда да се преразглежда предишното решение на парламента от 21 май 2013 година. Парламента беше решил да не защити имунитета на госпожа Албертини. Ако няма възражение,